Благодаря много. Уважаеми господа и, депута, и дами и депутати в Европейски парламент, госпожо председател, благодаря ви много за всички въпроси. През, следващите, през последните седмици се срещнах с представители с, на много политически групи, срещнах се с възможно най-много координатори и обсъжданите с тях въпроси ми подготвиха за много от нещата, за които говорихме в това изслушване. Дигиталният свят е много важен и за економически растеж и заедостта и за инвестициите в Европа. Дигиталния пазар и информационните и телекомуникационни технологии са навсякъде. Те се развиват непрестанно и Европа трябва да ги следва. Ако бъда одобрен за заместник-председател, завършването на единния цифров пазар в Европа ще бъде основен приоритет за мен, така както е отчертан той и в политическите насоки на председателя Юнкер. Постигането на тази цел не е само начин да се улесни работата на економиката и да се създадат повече работни места. По този начин ще се улесни и ежедневието на гражданите и ще се е, подобри работата на фирмите. Така ще се стимулира е, цифровия пазар, ще се намалят несигурностите и ще се намали дискриминацията. Ще има е, по-добър достъп за всички. Е, много е важно да се засили е, киберсигурността и защитата на личните данни и на търговските данни. Това означава да се продолят много от е, съществуващите по-настоящем бариери пред единния цифров пазар. Аз смятам, че е, този пазар е изключително важен и за бизнеса, и за потребителите. Говорим за бързи скорости за всички, говорим за премахване на ограниченията, е, свързани с границите, подобряване на инфраструктурата. За да може очакванията и исканията на гражданите на Европейския съюз да бъдат изпълнени, възнамерявам да работя възможно най-прозрачно – да провеждам консултации, да работя в партньорства и да поддържам дух на доверие. Възнамерявам да бъда в диалог с всички парламентарни комисии непрестанно. Благодаря ви много. Господин кандидат комисар, още един път искам да ви благодаря. за това, че обхванахте а, огромен брой теми. Откак аз съм председател на комисията по въпроса на вътрешния пазар и а, работя по въпроса на единния цифров пазар, ясно е, че колеги депутати, не само в нашата комисия, но в целия парламент смятат цифровизацията не като нещо отделно, а като нещо, което е абсолютно необходимо условие за растежът на нашата економика, нещо, което трябва да проникне всички наши дейности. И ще се опитаме да решим колкото може повече от плащите пред нас проблеми, за да получим един сигурен, безопасен и жизнен цифров свят. Утре ще бъде направена вашата оценка. Не е необходимо публично обслужване, изслушване. Ако искате да съобщите нещо онлайн, а, може да го направите, но ще кажа, че нашата оценка се, ще се основава на настоящото изслушване, не на каквито и да е други данни. Трите комисии, техните координатори ще се заседават утре в 11, а комисията по вътрешния пазар а, ще обсъжди също този въпрос. Значи в зала 6Q2 координаторите по най-демократичен начин ще решат как да вървим от тук нататък. Благодаря.